искаме да имаме достатъчно основание да налагаме санкции, търговски санкции на други страни, които ловуват неустойчиво. Благодаря с това приключваме работата по тази тема. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа на обяд. Следващата точка в дневния ред е доклад, изготвен от госпожа Краца Билд на тема Вътрешния пазар на услугите. Състояние и следващи мерки. Давам думата на госпожа Краца Билд за 4 минути. Благодаря, господин председател. Настоящия доклад говори за създаването на работни места и растеж в Европа, без да се харчат пари на данакоплаците. Директивата за услугите ни занимава постоянно, откакто беше приета от 2006 година насам. Нека обаче да не се подаваме на набраната инерция. Колко работни места губим всеки ден, защото вътрешния пазар на услугите не работи. Завършването на единния пазар е изхода от кризата. Сектора на услугите представлява 70% от заетостта от БВП на Европа. Има напредък, но той е твърде бавен и има твърде много пречки, бариери пред свободното предвижване на услуги. В някои части на Европейския съюз все още има регионална авторизация, даване на разрешително. Как може да се налагат неприемливи изисквания на архитекти, които искат да се преместят да работят в друга страна на Европейския съюз. Когато европейците пътуват, също твърде много пречки. Е, е, имам предвид, когато искат да си купят някакво пътуване е, в друга страна. Въобще за малките и средните предприятия има много пречки. Аз искам естествено да приветствам мерките, въведени от комисар Бърние, комисията води политика на нулева толерантност. Освен това, тя е идентифицирала различни пропуски и ще докладва пред съвета през октомври, като целта е да се стигне до максимални ползи. Все още има двойни стандарти, съществуват правила, но те не се изпълняват. Приветствам процедурите по нарушение, които бяха започнати от комисията. Аз не гледам на тях като на наказателни мерки. Не, ние трябва да работим в сътрудничество с държавите членки. Ние работехме в много тясна връзка с ирландското и литовското председателство с цел поставянето на, на този въпрос като приоритет в дневния ред на държавите членки. Искам обаче съвет да изиграе своята роля и да окаже натиск върху някои държави членки. Някои държави членки все още не са приложили директивата за услугите както трябва. Те носят отговорност за загубата на работни места. Трябва да премахнем всякаква форма на дискриминация, защото по този начин пречим на генерирането на растежа. Освен това, трябва да разгледаме така наречените сиви зони. Скритата раздробеност и несигурността пред предлагащите услуги. Общественият интерес се използва като причина от държавите членки твърде често. Използва се като извинение. И аз мисля, че комисията трябва да даде пояснение и насоки за държавите членки за това как те трябва да прилагат теста за пропорционалност. Освен това, смятам, че трябва да има конкретни препоръки за държавите членки в рамките на така наречения европейски семестър, в рамките на, на, на прегледа и партньорските проверки. всички изисквания, които водят до изолация на предлагащи услуги от други държави трябва да, да бъдат премахнати. Ими и соловит трябва да станат познати за всички, да бъдат използвани в пълна степен и накрая, господин председател, Директивата за услугите трябва да бъде в дневния ред на съвета и да остане там до тогава, до когато е необходимо. Благодаря. Благодаря сега от името на комисията комисар Бърние. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Много се радвам, че имам възможност да участвам в този дебат по много причини. Това е дебат за доклада, представен от госпожа Кораца Билт с нейната обичайна енергичност – е, но същевременно и дебат, който е свързан с много мерки, които вече сме разработвали заедно по услугите. Действително, става дума за един отрасъл от огромно значение, който може е, да донесе много добро економическо развитие и заедост в момента, в който сега имаме нужда има такава нужда от него. Тази директива би засегнала 45% от услугите е, в Европа и би допринесла значително за тяхната ефективност. Би се отразила сериозно на търговията на дребно, както и на търговията в интернет. Тук съвсем накратко нека да спомена няколко елемента от доклада във връзка с съобщението, което направих през юни 2012 година. Нека да ви припомня, правя това, за да ви припомня, че изискванията за приложението на тази директива са много високи. Първо, нулевата толерантност. Тук Става дума за изискването директивата да бъде е, транспонирана в своята пълна цялост и да бъде прилагана. В тази връзка има конкретни процедури, е, които са започнали срещу 15 държави членки, в последствие процедурите за нарушение срещу пет държави членки са преустановени, тъй като те са въвели необходимите промени. На второ място, що се отнася до отрасъл на професионалните услуги? През 2012 година имаше специален преглед за сравнение с международните модели за постигане на по-добра ефективност и възоснова на тази е, дейност съвсем скоро ще публикувам документ за правните възможности за действие, за действие във връзка с капиталите. Всяка държава членка, разбира се, има своята регулация в тази област. На трето място обслужването на едно гише. За малките и средни предприятия административните изисквания често са доста голяма главоблъсканица. Затова целта беше да се създаде обслужване на едно гише. Такова обслужване обаче не, е, има е, не навсякъде, а пък и не винаги функционира достатъчно добре. Затова сега вече говорим за едно ново поколение обслужване на едно гише чрез електронните средства. Също времено трябва да се има предвид, че тези мерки доближават администрацията до малките и средни предприятия. И накрая по отношение на член 20. Той е приоритет. Защитата на потребителите има за цел да има възможност за закупуване на стоки и услуги независимо от това къде живеят потребителите и каква е тяхната националност. Много важно е това. Става дума за принципа на недискриминиране. И в тази връзка а, съм участвал неколкократно в работата на съответната работна група. До края на годината трябва да публикуваме документ за потребителите и предприятията, е, уточняващи техните права, е, когато купуват е, продукти и услуги от друга държава членка. Същевременно е много важно да се прилагат всички инструменти и възможности на тази директива. И тук искам да спомена един въпрос, който за мен е особено важен, а не е само за мен, става дума, а и не само за мен, става дума за социалната страна на услугите. Съгласен съм с вас, че вътрешния пазар на услугите трябва да е на разположение на всички, на предприятията и на потребителите и на служителите и работниците. Задълбочаването на вътрешния пазар в никакъв случай не трябва да е цената на правата на работещите. И директивата съвсем ясно предвижда това. Заявява се, че по никакъв начин не трябва да страдат трудовоправните отношения включително и колективното договаряне и правото на стачка и колективни действия. По същия начин се заявява, че не се засягат правомощията на държавите, що се отнася до социалното осигуряване. Целта е да се предприемат допълнителни мерки за избягване на злоупотребите в фискалната област и в, социал... и в областта на социалното осигуряване. Що се отнася до временните предоставящи услуги на свободна, временно предоставящите услуги на свободна практика, необходимо е да има конкретни мерки и за борба срещу злопотребите. И в заключение, нека да спомена два отрасъла, в които действаме, търсейки равновесие между свободата на предприемачеството и социалните права. Първо, търговията на дребно. 11% от брутния вътрешен продукт, 29% от ма, оборот на малките и средните предприятия и 33 милиона работни места. За това става дума. Целта е да се увеличи конкурентоспособността на този отрасъл в цяла Европа, вземайки предвид и социалните, економическите и екологичните му въздействия. Затова трябва да има мерки срещу нелоялната конкуренция, която може да се отрази отрицателно на инвестициите и е да създаде тежки условия за малките и средни предприятия. За това подехме конкретна инициатива през януари 2013 година. Накрая търговията по интернет е, с директивата за правата на потребителите има вече много нови възможности за потребителите в интернет. Е, има възможности за сравняване на цените, има е, възможности за избор на услугите за заплащане. и мерки за защита и на търговците, и на потребителите. Предприемат се мерки в областта на защитата на данните и на авторските права. В заключение, нека да кажа, че за нас, за мен, за целия ми екип, а пък аз не съм единствения комисар, който работи в тази област – Прилагането на тази директива по един изключително скрупулен начин е много важно, за да може да се постигнат добри резултати. Посетих много страни в работата си по тази тема и смятам, че е важно да продължим да поддържаме конструктивен диалог с всички държави членки, за да може мерките да се приложат достатъчно добре на терена. Много се радвам, че мога да поканя Комисията по вътрешния пазар и нейният председател Малкам Харба да присъства на месеца на единния пазар, който започва на 20 октомври. Целта е платформата да е преведена на 24 езика, за да може всички граждани е, да е, се е, възползват от тази информация. Темите са търговия по интернет, социални права, банките, заетостта и също възможностите, които се предоставят от директивата за услугите. и ще бъде предоставена информация за това как работи тази директива, за да насърчава заетостта. Благодаря. С епитрописа Пасхоли, пасхолис, паракало. Благодаря, господин Каза, от името на Комисията по заетостта. Благодаря, госпожо председател. Във всички държави членки все по-голямо значение придобива Разкриването на пълния потенциал на вътрешния пазар за стимулиране на растежа и създаване на работни места. Поради тежкото економическо положение в редица държави членки, тези своевременни мерки стават все по-актуални. И аз искам да изкажа висока оценка за докладчика и нейната работа по темата становището на парламентарната комисия по заедостта и социалната политика може да се намери в доклада. Искам да се спра на най-важните елементи, а именно цифровия единен пазар, който гарантира пълно прилагане на разпоредбите на директивата и разгръщане на потенциала за работни места и растеж. С удовлетворение отбелязвам, че докладът е задълбочен и добре балансиран и аз с удоволствие ще го подкрепя. Благодаря. Сега а, говорителите на политическите групи. Първо госпожа Тел Пелц от НП. Заповядайте. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Кораца Бирт. Смятам, че нейният доклад съдържа много правилни е, идеи и задава правилната посока за постигането на нашата обща цел, а именно отварянето на вътрешния пазар и свободното движение на услугите. Виждаме, че различни държави членки предлагат различни условия за услугите и затова смятам, че е особено важно онова, което спомена господин Барние, да се направят съответните проучвания и докладчикът споменава, че е важно анализите и техните резултати да доведат до препоръки специфични за различните държави, които да се формулират за всяка отделна държава. Целта на директивата е да се разградят всички пречки пред свободното движение на търговията и според мен е важно нашите избиратели и предприемачи да видят, че вътрешният пазар за услуги е свободен и всеки може да развива свободно своята дейност. Не бива вътрешният пазар да представлява пречка, по-скоро трябва да предлага възможности. Ще се спра на две точки. Положението на малките и средните предприятия, също така хармонизиране на, на плащането като приоритет. Знам, че много неща се казаха вече за малките и средните предприятия, но трябва да намерим начин да подпомогнем пазара и дейността на малките и средни предприятия, защото те са мотора на нашата економика. По отношение на хармонизирането на плащането, плащанията, това е иновативна област и когато говорим за нови решения, трябва да се стремим към балансирани решения. Разбира се, че иновативните решения не бива да пречат за достъпността на услугите за гражданите. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на госпожа Рапти от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала също да благодаря на госпожа Кораца Бил за положения труд. Искам да наблегна на няколко елемента. На първо място, ние работихме много добре съвместно, работихме усърдно в опит да намерим допирни точки и успяхме да постигнем това в известна степен. От страна на социалистите ние искахме да се наблегне на четири основни елемента. А стана ясно, че идеята за 2,6% растеж през следващите 5-6 години е твърде амбициозна цел и е трудно постижимо, защото не се отчитат трудните економически условия в Европа в момента. На второ място, ние подчертаваме, че трябва да направим така, че тази директива да бъде правилно прилагана, що се отнася до социалните услуги. На трето място следва да имаме предвид конкретните условия във всяка отделна държава членка, да държим сметка и за националните реформи. За социалистите важен е въпроса за закрилата на социалните права, така както ясно беше подчертано и от комисаря Бърние. Ето защо ние представихме конкретни предложения за изменения, по-точно изменение 2, 5, които се отнасят до социалните клаузи и правата на работниците. За нас, социалистите, това е червената линия, която не бива да се пресича. Колегата Кораца Билт подкрепя изменения 2 и 5, тъй като те укрепват идеята, която беше изразена току-що от господин Девит Каза от от е, името на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Ние искаме да се гарантира хуманното лице на единия пазар. Благодаря Малкам Харбър от името на Екара. Много благодаря, госпожо председател. Приветствам доклада и както посочи комисаря Бърние, той е един от поредицата доклади, която прилежно парламентарната комисия внася на вниманието на пленарната зала и на широката общественост. По този начин ние показваме как подобряването на пазара на услугите придобива първостепенно значение за растежа и създаването на работни места в европейската економика. Отчаяно се нуждаем от нови работни места в сегашния момент и разрастването на сферата на услугите поема много повече хора и то с много по-бързи темпове, отколкото всеки друг отрасъл. Това ясно личи от економическите анализи, които обхващат продължителни периоди. Но е ясно и още нещо. Самите услуги активизират развитието на економиката – Необходими са ни експертни познания в компютърните системи, интернета, маркетинга, дизайна, строителството и а, други услуги, в които ни трябва по-активна конкуренция. Много е интересно беше посещението на мисията на нашата парламентарна комисия в Гърция миналата седмица. Вие знаете за него, госпожо председател. Чухме е, от синдикатите оплаквания за липсата на конкуренция е, в економиката. Чухме и от е, министъра какво е виждането му за. Е, преодоляване на този проблем именно чрез услугите. Така че услугите са на вниманието на всички, навсякъде искаме лоялна конкуренция, както госпожа Рапти красноречиво се изказа, но в крайна сметка всичко опира до растеж и работни места. Благодаря. Благодаря. А сега господин Ферейра от името на Обединената левица. Еще е история. Благодаря, госпожо председател. Тази тема вече се обсъжда от няколко години единият вътрешен пазар се реализира в други насоки. Сега той разпространението на влиянието на големите концерни обхвана и а, държавите по границите на Европейския съюз. А, те навлизат и в сектора на услугите. Така че монополите се развиват и превземат свободното развитие на вътрешния пазар. И това е за сметка на правата на работниците. Капиталистите, на капиталистите трябва да бъдат поставени спирачки от 2006 година насам има редица демонстрации, свързани във връзка с директивата за услугите в редица европейски държави. Причината беше отварянето на пазара за сектори, в които услугите са все още прерогатив на държавата. Когато говорим за бъдещето на публичните служби, не бива да сме готови да, жертвам, да ги жертваме в интерес на големите концерни. Благодаря. Имаше времен проблем с превода, но сега всичко е, отново е наред. Преминаваме сега към следващите оратори. Най-напред госпожа Мазък Кукович. Благодаря. Искам да поздравя докладчика Кораца Билд, комисаря Барние. Сега, когато безработицата в Европа е много висока, е трудно да се насърчава услугите във вътрешния пазар. Освен това, кризата изисква спазването на решенията, които са предвидени в правните актове, които не са изпълнени до сега. Необходимо е също да се премине към растеж в повечето от държавите на Европейския съюз и това ни дава надежда, че единия пазар на услугите няма да води до вътрешна конкуренция, а, ще ни прави по корентоспособни спрямо външните ни конкуренти, като Китай, Бразилия и други. Необходимо е да се подобри достъпа на малките и средни предприятия и самонетите лица на вътрешния пазар на услугите. Дигитализацията също създава пазар, когато става дума обаче за продажбата на фалшифицирани стоки, тук трябва да се направи нещо повече. Нашия пазар ще стане по-сигурен, по-силен, ако се спазват правните разпоредби. Освен това, трябва да се наблегне и на онлайн услугите в полза на по-младото поколение. Ние насърчаваме създаването на заетост на многото безработни лица в Европа, особено сред младежите. И тук едно от добрите решения би бил именно вътрешния пазар на услуги. Госпожа Гебхарт има думата. Благодаря, господин комисар. Вие споменахте, че е, на темата, която обсъждаме, има вече редица доклади на Европейския парламент, но до сега не е била пренебрегвана социалната, е, социалното измерение, както в е, този доклад. И за това, като член на комисията по заетост, искам да обърна внимание на това, че нито едно от нашите предложения за изменение не беше прието от комисията ИМКО. Трябва това обстоятелство да бъде поправено. В член първи на директивата за услугите е записано задължението да се съблюдава социалният аспект. И именно в Лисабонския договор се говори за това, че ние се стремим към социално, а не към либерално общество. И това трябва да бъде видно в текста на доклада. И за това, уважаема госпожо председател, ако до утре не се предприемат промени в искания от нас мисъл, няма да сме в състояние да гласуваме за този доклад. Нашият вод ще бъде против този доклад, въпреки че е, вътрешният пазар за услуги е важен за нас и ние бихме искали всичко записано в директивата за услугите да бъде приведено в, изтъп, в а, е, е, действие, но ние не можем да бъдем съгласни като социал-демократи с позицията от доклада. Благодаря. Госпожа Кастекс не присъства в залата. Дам думата на господин Вайденхърцер. С, с микрофон, моля. Безспорно е, че осъществяването на свободата на движение на услугите е най-малко напреднало от всички четири свободи за това затрудненията са свързани с различни идеологични затруднения и тази, това а, отрицателно развитие беше коригирано, защото вътрешният пазар не може да бъде освободен чрез приемането на документ. Той трябва да се развие и трябва да отчете потребностите на гражданите. А, тази неуспешна политика сега а, бива оживена а, през задната врата, така да се каже, и подобни елементи се намират в този доклад, като например призива за отваряне на услугите в публичния сектор. Благодаря, госпожа Сенхалова. Колегове, důležitá справа. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги, докладът е изключително важен. Става дума за директивата за услугите. Поставя се силно ударение върху стимулирането на европейската економика с акцент преди всичко върху примахването на пречките и административните бариери. Комисария спомена въпроса за дискриминацията срещу потребителите на базата на тяхната националност или местоживеене. Това е нещо, което подкопава доверието на европейските граждани във вътрешния пазар. Социалното измерение на вътрешния пазар е изключително важно, защото става дума за качеството на живота, условията на труд на хората. Говорим за социална закрила, за сигурност, както и здравословни безопасни условия на труд. Аз съм съгласна с колегата Рапти и други колеги, които говориха в този смисъл. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Най-напред госпожа Малатич. Председаваюча, поштовани... Е, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, искам да благодаря на докладчика за отличния и доклад. Укрепването на вътрешния пазар на услугите е ключов елемент от стратегията Европа 2020 година, понеже допринася за повишаване на нашата способност и на заетостта. Бюджетът, който обслужва изпълнението на тази стратегия, може да се използва за развитие на вътрешния пазар на услугите и да допринесе за преодоляване на административните и други пречки за стимулиране на услугите. Важно е да се опростят административните процедури при предоставянето на услуги и да се установи реално сътрудничество между държавите членки. Услугите представляват около 70% от БВП на държавите членки. От тук следва и голямото им значение за развитието и повишаването на заетостта и на равнищата на доходите. Освен това, следва да се е, подобри взаимното признаване на професионалната квалификация, което ще допринесе значително за свободното предоставяне на услугите. И най-сетне днес обсъдихме болезнения проблем с младежката безработица. В някои държави членки без работа са над половината от младежите. Едно от решенията, съгласно доклада, е разкриването на работни места е, в услугите. Нека се възползваме от тази възможност. Благодаря. Благодаря. господин Кооперати, като а, Серджо, напомням ти да спазваш едноминутния регламент. Грация, президенте. Сеньор комисаре, волево реактирare... Благодаря, господин... госпожо председател. Господин комисар, ще ви обърна внимание на два аспекта. Първо, вие сам споменахте директивата за услугите, която не се прилага по подходящ начин във всички държави членки. Причината е, че директивата беше създадена в фаза на растеж, сега рамковите условия са съвсем различни. Не бива да се отклоняваме от целта, но може би трябва да променим сроковете за нейното въвеждане. Второ, социалният аспект на нашата дейност, хоризонталната социална клауза е абсолютно нужна не само за потребителите, а и за предприемачите, защото всички трябва да имат една обща изходна точка. В противен случай конкурентно способността ще бъде, има за сметка, ще бъде винаги за сметка за работниците. Благодаря. Госпожа Коми има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Кораца Билт за отличната и работа. Обедена съм, че либерализирането на пазара на услугите е жизненно важна стъпка, ако искаме да преодолеем економическата криза. Чита се, че можем да получим 2,6% БВП в Европейския съюз при правилното прилагане. Необходимо е да се намали бюрокрацията. Това е особено важно за малките и средни предприятия. Трябва също да се примакне дискриминацията, които засягат доверието на потребителите. Трябва също да помислим и за прилагането на директивата за професионалните квалификации, да се примахнат пречките пред навлизането на определени професии. Имаме проблеми, що се отнася до почивните дни при прилагането на директивата. Бих искала да помоля комисаря да посети Италия и да ни помогне да се справим с проблема. Благодаря, госпожа Морганти. Господин Морганти. Благодаря, госпожо председател. Директивата изцяло пренебрегва проблемите, които самата тя е, създава и проблемите, които съществуват държавите членки в определени области, където толкова хора са без работа и ще останат без работа съвсем скоро. Например, в италианските морски курорти, където положението става непоносимо. Голям брой семейни фирми ще бъдат смазани от големите многонационални компании, които изгарят от нетърпение да превземат нашето крайбрежие. Това не е добре за е, европейската економика, нито пък виждам някаква полза от либерализирането на професионалните квалификации за определени категории, като например екскурзоводите. Тук Италия заема водещо място и то страна, в която се обучават по много строга програма екскурзоводите, за да показват уникалните и природни и културни забележителности. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Бърние. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратък. Бяха изразени различни гледни точки, откровено и ясно. Всички искат от комисията да изпълни своята роля. Моя задача е да се приложи тази директива, както и, и всички други директиви, свързани с услугите, които сте приели, и то по един интелигентен, практически начин, заедно с държавите членки. Аз съм задължен да направя а, нещо по а, въпроса за концесиите на плажовете. Ще се опитам да направя това по най-уместния начин и ще търся сътрудничество по конструктивен начин, за да се укрепи туристическия бранш в Италия в частност. Искам да припомня, че Отчитам безпокойствата, свързани с това, че може да бъдат ослабени услугите, предоставени от държавата. Но трябва да припомня, че тук става дума за директива, която опростява административните процедури когато услугите се предоставят от държавата, те обаче не попадат в приложеното поле на тази директива. И а, не се прилагат разпоредбите, а, които са свързани с а, трансграничното а, предлагане на услуги на временна основа. Искам да подчертая, че не става дума за засягане на правата на труд или за прилагане на колективните трудови договори, нито пък засяга правото на работниците да предприемат колективни действия. Няма държава членка, която да е отишла по-далече от тази директива, що се отнася до правата на труд мерките на национално ниво за прилагане на директивата запазват в добра степен социалните права. Докладът на госпожа Кораца Билт е много задълбочен, но аз ще извлека от него едно послание, отправено към мен и държавите членки, а именно да се отиде по-далече от тази директива, да се изпълни целият потенциал, който е заложен в нея при осигуряването на услуги в Европейския съюз. Европа не може да се задоволява само да бъде континент, на който се развиват услугите, трябва да има и силно развито промишлено производство. Ще продължим прилагането на тази директива. Ще бъдем взискателни, ще имаме нулева толерантност относно прилагането в държавите членки. Ние ще следваме европейския проект, така както е замислил от самото начало. И ще настояваме да се прилага принципа на социалната пазарна економика, която е и конкурентоспособна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Кораца Билт е, за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Много високо ценя изказванията на всички колеги, е, за да мога да се запозная по-добре с положението в държавите членки и най-острите проблеми. Включването на социалното измерение означава чисто и просто хората да имат работа. Най-добрият начин да се отстояват социалните права е хората да имат работа, за да могат да се грижат за децата си и за семействата си. Директивата а, е, за услугите в член 1, както госпожа Гепхард съвсем правилно отбеляза, предвижда социални права и техните гаранции. Няма защо да възпроизвеждаме текста на договора от Лисабон. Ние всички го поддържаме и го зачитаме. Имаме две позиции. Едната е прагматична. Комисарят Бърние толкова красноречиво я описа. Нека да видим какви са препятствията, нека да ги махнем, нека да работим конкретно с държавите членки. Нека да се сложи край на препятствията пред работните места и растежа. И от друга страна има идеологическата позиция. Да повтаряме един и същи текст безкрайно много пъти, само за да изглежда, че ние се борим за социални права. Колеги, нека всеки от нас да поемем своята отговорност. Наистина, с госпожа Рапти работихме е, много добре и съм много изненадана след всички компромиси, след всички усилия, след всичко, е, което е, направихме, за да удовлетворим червената и зелената група. Сега вие идвате и ни говорите за червени линии и ни заплашвате. Не мога да е този начин на говорене. Призовавам ви, колеги, нека да се обединим, нека да покажем на държавите членки колко важна от политическа гледна точка е работата за премахване на всички препятствия пред пълноценното функциониране на вътрешния пазар на услугите, за конкурентоспособността, за работните места, за растежа. Нека да гласуваме единни утре, за да имаме действително вътрешен свободен пазар на услугите. Благодаря. Благодаря на госпожа Кораца Билт. Приключваме разискванията по този въпрос. Е, по доклада Кораца Билт е, ще се гласува утре по обяд. И така.